Госпожи и господа, мисля, че правилно ви преброих. Има осмина колеги в залата, т.е. имаме кворум и можем да започнем работа по дневния ред. Първата точка, която ще обсъдим е точка 27 колективното управление на авторското право и сродните му права. Докладчика госпожа Гало. Имате думата, госпожо Гало. Благодаря, господин председателю. Днесени са 417 изменения по моя проекто доклад и преди да се спра на важните пунктове, които обсъждаме, благодаря ви. Euh, Искам да припомня сроковете и етапите, които ни предстоят. Планирали сме Две заседания с докладчиците Сянка. Първото се проведе вчера след обед, второто е насрочено за 3 юли. Казвам го за онези, които не бяха. Разбира се, междувременно ще има допълнителни технически заседания между сътрудниците и политическите съветници, за да се подготви гласуването насрочено за 9 юли. Храня надеждата, че ще се вместим в тези срокове и че ще е, приемем доклада преди лятната почивка. Във връзка с внесените изменения, ще се спра най-напред на онези засягащи приложеното поле на директивата, именно член 2. Досежно това приложено поле е, внесени са изменения 207 е, до 223. Е, във връзка с дружествата за колективно управление, установени извън Европейския съюз, които извършват дейност в Европейския съюз, търговските дружества, които изпълняват функциите на организации за колективно управление на авторските права и е, структури, които се притежават пряко или непряко от организации за колективно управление, филиали или фундации. Няма е, трудности в тази връзка. Въпросите, е, които обсъждахме, но мисля, че намерихме е, компромисно решение, е, са свързани с агентите. Що се отнася е, до правата на правоимащите? Член 5 и в частност алинеи 2 и 3 от него. Това са най-важните разпоредби в текста на проекта на директива. Изменения 252 до 267 са специално посветени на тези две алинеи. Член 5 алинея 2 а, урежда а, вноските на правоимащите в организациите за колективно управление, а алинея трета също тъй важно урежда условията за прекратяване на а, разрешението да се управляват авторските права на правоимащия и а, прекратяването на правата на организацията. А, сега, а, третират е, е, се изключителността на портите, на вноските, е, които, тъй като това защитава интересите на правоимащите и предотвратява нарушенията на техните права. Е, самият е, автор е този, който определя кои негови права ще се защитават от Организацията за е, колективно управление, но трябва да се намери точното равновесие между индивидуалната свобода и работата на Организацията за колективно управление, защото не е на първостепенна цел да защитава колективния интерес. Правото на оттегляне, на напускане не трябва води е, до е, злоупотреба от страна на правоимащите. За това подкрепям изменение 266 е, на госпожа Кастекс, което ограничава броя на влизанията и излизанията от различни организации. Сега, по член 7 до 9 Членове 7, 8 и 9 във връзка с агентите са предмет на изменение 243 и следващите. Трябва да има един основен орган, който определя политиката, генералната политика на Организацията за управление на правата. Член 7, алинея 8 предвижда възможност да се гласува чрез представител – в този орган. Е, това е похвална инициатива, но е, е добре да се предвидят и някои гаранции. В частност, е, пълномощното не може да се дава на лице различно от член на Организацията за колективно управление. И това лице, което е, трябва да е не само член, но и да е в същата категория като правоимащия дал правомощието пълномощното. Е, обсъждаше се е, възможност е, за даване на пълномощни на адвокати, юристи, нотариуси, които могат да упражняват функциите, както и на агентите. Е, професионалните агенти е, стига да няма конфликт на интереси, т.е. те да не са едновременно агенти на продуцента и агенти на композитора, тъй като тогава ще им е трудно да е, изпълняват функциите си. Ще се ограничи броят на пълномощията. Това са измененията на Сесилия Викстръм и на Кристиан Енгстръм. Е, които предлагат е, и повече идеи. Тук може още да се договаря, стига е, тези пълномощни да бъдат с ограничен срок. Междувременно предложих въвеждането на електронно гласуване, което да позволява участие от дистанция в общото събрание. Органът натоварен с надзора по член 8 може да има само правомощия, които са му делегирани от Общото събрание. И двете е, системи на управление, съществуващи в Европа, се потвърждават. Дуалистичната система с надзорен орган и е, монистичната система е, само с управителен съвет. Изменение 239 на Сесилия във връзка с определението на ръководителите в същата посока. Вътре в организациите за колективно управление има различни категории титуляри на права. Те трябва да бъдат представлявани справедливо и уравновесено. Сега стигам до текстовете, е, свързани с събирането на възнагражденията за правата и разпределението на сумите между правоимащите. Това бяха най-обсъжданите текстове, е, член 10 до 12. Е, тези три текста са предмет на изменение 358 до 393. Е, има по повечето въпроси съгласие между политическите групи. Искаме се да се спра на един пункт, който е много е, скъп на колегите от Швеция, Сесилия и Кристияна Енгстръм. Предлага се една интересна идея – да се създаде обществен публичен фонд, в който да постъпват средствата, които не са били е, е разпределени, тъй като е, съответните е, правоимащи е, не могат да бъдат установени или е, защото произведенията са от категорията на така наречените образно произведения сираци. Не се знае кои са авторите им или е, авторите са починали отдавна. В Франция имаме известна неохота по отношение създаването на такива фондове. Кой ще ги управлява? Как ще се контролират? Как ще се следи дали постъпват средствата в срок. Тази идея е предмет на дискусии все още, но признавам, че тя е интересна. Стигам до член 15. Това са условията за лицензиране и е, се засяга тук е, задълженията е, на продуцентите и на някои други субекти. Тук важни са измененията 425 и непосредствено предшестващите го. Най-вече значение има изчисляването на тарифите да се е, въведе е, задължение е, за организацията да отговаря на поставените искания в определен срок и да предложи или да откаже изрично издаването на лиценз. Предвижда се въвеждане на задължение за ползвателите и за продуцентите да предприемат действия, така че да могат организациите да съберат дължимите суми и да ги разпределят. Нали, да не се стига до там всяка от страните да твърди, че никой не предоставя информация. И поради това процесите на изплащане на възнаграждението се блокират. Има и друго задължение да се изготви единна фактура за всеки ползвател. Това са изменения 425 и 426 е, на колегите е, Шак и Мандълс. Е, те предлагат идеи, които са поставени от Холандия и в съвета. Е, вярно, интересни идеи, макар че е, са свързани с някои е, затруднения. Член 15 определя задълженията и на правоимащите, и на ползвателите. Трябва да бъдем много прецизни, когато работим по измененията и то компромисните изменения по тези въпроси. Стигам до членове 16 до 20 информацията, която да бъде давана на заинтересованите лица и е, документите, които ще бъдат обнародвани от организациите. Първо, организациите трябва да дават определена информация на правоимащите, това е член 16, на други организации за колективно управление на основание споразумение за взаимност, това е член 17, и е, има е, изисквания за информацията, която да се предоставя по искане на правоимащите, на други организации, на ползватели. Това е член 18. Е, също е, членове, е, член 19 урежда информацията, която да бъде предоставена на широката публика. Ежегодно се изисква от член 20 да бъде обнародван доклад за прозрачност. Личното ми мнение е, че информацията по член 16 може да бъде ограничена само до членовете на организациите за колективно управление – а информацията по член 18 може да се предоставя само ако има мотивирано искане за нея. Е, внесени са и изменения от е, Сесилия и Кристиян. Те не са на моята позиция, но все още ще имаме шанса да обсъждаме. Не бива да се забравя, че е, когато се говори за измененията по член 15, че този текст вече вменява определени е, задължения. Аз споменах ползвателите е, и е, това е особено валидно, е, когато се говори за предоставяне на лицензия. Вторият аргумент е, е, става дума е, за информация е, за тарифите. Това е деликатна информация, която не винаги желаете да разгласявате пред конкурентите си. Така че тук трябва да се види коя е средната пътека, по която можем да тръгнем. Стигам до дял трети – предоставяне на мултитериториални лицензи за излъчване на музикални произведения в интернет. Дял трети е посветен на музиката, повтарям. Първото, на което ще се спра, е запазването на културното многообразие посредством защита на репертуарите, които нямат голяма търговска стойност. Мисля, че това е много важно. Тук има изменение е, на Карим, на Залевски, на Звиевка е, и на други колеги, е, според които натоварената организация е длъжна да даде лицензии за представлявания от нея репертуар при същите условия, както за своя собствен репертуар. И в своя проект на доклад съм изразила съгласие с тези изменения. Все е, по отношение на дял трети. Е, въпросът, който остава висящ е дали изключението по член 33 е, за разпространението, дали това е, изключение трябва да се отнася само до дейността, която е допълнителна по отношение на радиоразпръскването, радиоразпространението или това изключение обхваща всички свързани дейности. Това е обсъждане, което предстои да проведем на 3 юли, тъй като вчера за него не остана време. И ще видим какво решение ще се очертае в разискванията ни с контрадокладчиците. Приключвам е, с мерките за защита и изпълнение. Дял четвърти. По отношение на дял четвърти са внесени и изменения, за да се прецизира, че когато по силата на националното право един независим орган е, е компетентен да реши спора, този орган трябва да е специализиран в областта на интелектуалната собственост. Аз не съм против тези изменения, но не мисля, че трябва да се стига чак до там да задължаваме държавите членки да създават нови органи или специализирани съдилища, за да бъдат в състояние да изпълнят задълженията си по тази директива. Е, естествено, тук е, играят роли економически съображения и съображения за економия. Е, в случай на успорване е, би трябвало спорните суми е, е, да бъдат запорирани до изхода от делото. Мисля, че това е нещо, което често се практикува при условията на френското право и за това смятам, че и по този въпрос ще постигнем съгласие. Бях пространна и ви благодаря за вниманието. Благодаря на колегата Гало, госпожа Викстрям. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на Мариел Гало за отличната работа. Начинът по който тя ръководеше процеса трябва да послужи за пример за всички нас. Госпожа Гало бе много открита, отчете нашите позиции, работи много систематично и организира много добре работата. Така че мисля, че заслужава нашето уважение за подхода, който приложи. Бе удоволствие да се работи с нея. Мисля, че ще постигнем поврат в управлението, колективното управление на авторски права в държавите членки. Докладът на госпожа Гало ще бъде от историческо значение за бъдещето на този отрасъл. Както може би вече сте чули, от Мариел внесох доста изменения Взаимодействието, което установихме, бе толкова ефективно, че съм сигурна, че до края на процеса ще разработим добри компромиси, около които ще могат да се обединят всички. Наистина този доклад трябва да доведе до поврат. Поврат за младите композитори, за музикантите, за творците като цяло. След доклада Галом те трябва да се намират в по-изгодно положение. Надявам се, че дори и да имаме различия помежду си, ще можем да разработим компромиси. Имаме реална възможност за това. Господин Берлингуер. Благодаря, господин председателю. Само за няколко секунди взимам думата. Искам да кажа, че в комисията ИТРЕ днес ще се гласува, докато аз съм тук, за да гласувам тукашните теми, едно становище, на което аз съм докладчик в тази комисия, ИТРЕ, по същата тематика, който поддържа същата линия на дискусия, която имаме тук. Имаше някои изменения, введени в текста също така. И се защитава същата линия, която се защитава и тук. Това е, е хубаво предназнам, предзнаменование за крайния резултат. И колегата Гало, и всички останали са удовлетворени. Чухме колегата Викстром и тя е съгласна. Така че ще имаме една ясна линия по един единен, силен път да работим заедно. Така ще постигнем целта си. Ще сътворим една норма, една законодателна мярка преди края на мандата на този законодателен период. Благодаря. Dankeschön. Zum Schluss Frau благодаря и накрая още веднъж госпожа Гало. Мога само да съм особено удовлетворена от взаимодействието, което установихме с колегите. Работим за спазването на срока, който е 9 юли. Надявам се, че ще приключим работа по този текст в рамките на настоящия мандат. Комисията желая ли да вземе думата? Заповядайте. Ако е възможно, съвсем накратко ще се изкажа. Добро утро на всички. Ще взема отношение по някои от повдигнатите въпроси. Много се зарадвахме, че госпожа Гало повдигна въпроса за гласуването по силата на пълномощно. Много е важно професионалните представители, агентите, адвокатите да бъдат упълномощавани да гласуват. Предоставянето на пълномощни трябва да се ограничава в рамките на необходимото. Комисията осъзнава, че има много различни модели, може да се вземат решения възоснова на взетите решения на Общото събрание. Някои ваши колеги предлагат пропорционално разпределение за изключението за разпространителите за излъчващите, тук може да възникне конкуренция, така че трябва да бъдем внимателни. Не бива излъчващите субекти да бъдат поставени в положение, в което да имат конкурентно предимство спрямо, например, доставчиците на аудиовизуални услуги. Трябва да има баланс между двете страни. т.е. трябва да сме внимателни във връзка с конкуренцията. Друг въпрос, повдигнат от госпожа Гало, предоставянето или отеглянето на мандат на дружество за колективно управление на права. Трябва да има баланс между правото на носителя на правата да предостави или отнеме мандат и правата на управляващите органи на дружествата за колективно управление. Но не бива интересите на дружествата за колективно управление да се поставят над интересите на правоимащите. В някои изменения се предлага предоставянето на общ мандат, на мандат на общо основание. Това може би би било прекомерно. Има и още един важен според комисията въпрос. Това е въпросът за надзора. В някои изменения се предлага да се приложи принципът на страната по местоназначение. Предлага се да се гарантира надзор в държави, в които дружествата за колективно управление не са установени, а само извършват дейност. И според нас от това могат да проистекат съществени проблеми във връзка с прилагането на договора. Благодаря. По тази точка няма други желаящи да се изкажат. Проверих дали можем да обсъдим някои от останалите точки преди 10 часа. Това няма да ни е възможно, тъй като докладчикът не е тук и няма да може да дойде до тук за толкова кратко време. Така че нямаме друг избор, освен да прекъснем до 10 часа. Ще продължим в 10 часа с гласуването. meine sehr verehrten Damen und Herren. Уважаеми госпожи и господа, имаме късмет. Докладчикът по една от следващите точки, колегата Балдасар е току-що дойде. Ако сте съгласни и имате желание, можем да обсъдим текстовете на колегата Балдасаре по точка 7 и 15. Започваме с точка 15, след това ще продължим с точка 7. Господин Балдасар, насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията. Имате думата. Ще се договорим най-напред за малко с докладчика. Оповестяването на нефинансова информация. Имате думата, господин Балдасаре. Пункт номер 14. Точка 14. Allora. Благодаря. Предложението въвежда една е, промяна в 46-та 46 член, 36 член от 7-та е, директива. Както знаете, те ще се следят в един текст е, след одобряването на доклада на колегата Лене миналата седмица. Промяната налага на дружествата, както и на групи от голям размер, които имат над 500 служители и имат бюджет на 20 милиона евро а, или над 40 милиона евро оборот, да доставят, предоставят анализ и съответна информация от нефинансов характер. Тази декларация е свързана с декларацията за управление на дружеството и трябва да съдържа основна информация за околната среда, социална информация, информация свързана с служителите, запазването на правата на човека и борбата с корупция. При предоставянето на тази информация дружествата могат да се основават на национални стандарти, на тези на Европейския съюз, международни, като например Световния пакт или указанията за спазване правата на човека на ООН или Global Reporting Initiative. Големите дружества, които се търгуват на борсата, трябва да предоставят информация за тяхната политика, що се отнася до многообразието и що се отнася до възрастта, географското разположение, възрастта и професионалния и кариерен път на своите служители. Нормативният принцип тук е, е едно обяснение или заявление. Дружествата, които не прилагат политики, е, свързани от, е, с един или повече аспекти от това, което изброих, трябва да кажат защо са избрали да не го правят. Предложението има две основни цели. Първата е да нарасне прозрачността на някои дружества и е, да има по-голямо еднообразие и сравнимост на информацията от нефинансов характер, която в момента се е, споделя. Също така, на второ място, трябва да се постигне по-голямо многообразие в е, състава на съветите на тези дружества. Както е, казах по време на разговори и конференции по този въпрос в миналите с няколко седмици. Аз съм удовлетворен от настоящия вид на предложението за директива. Има достатъчна гъвкавост за дружествата. Спазва се много измерния подход към корпоративната социална отговорност, както и стратегиите на дружествата. Зная, че за някои предложението не е достатъчно амбициозно. За други идва в неподходящ момент, защото се намираме в криза. Както се случва често, смятам, че а, истината е по средата и трябва да се избягват ненужни поляризации на дебата. Тази а, директива не иска да налага някакви задължения или стандарти. Целта й е да направи така, че най-добрите практики да станат правило. Приключвам с някои въпроси. Надявам се тук да има и представител на комисията, който да ми отговори. На първо място бих искал да разбера как Европейската комисия смята да разреши въпроса, който бе повдигнат на 22 май от държавните и правителствени ръководители. Те поискаха да се даде повече информация държава по държава за тази директива. На второ място, също така, искам да кажа, че предложението може би е ограничено. Много често ми се казва от заинтересовани страни, че това е така. И става дума за механизмите за контрол, които те смятат, че са неадекватни този смисъл ще помоля по-нататъчни пояснения от комисията. Искам също така да чуя мнението на колегите. Благодаря. Благодаря на господин Балдасар и госпожа Лихтенбергер и след това господин Коферат. Благодаря. Мисля, че можем да предприемем една важна стъпка ако успеем наистина да изпълним със съдържание задълженията за отчитане. Трябва да се установи известна съпоставимост. Разбира се, предприятията се нуждаят от определена гъвкавост, но следва да се въведат и определени норми. На страниците в интернет на големите предприятия се декларират прекрасни намерения, толкова социални, че не могат, с тях не може да се сравнява и най-социалната държава в Европейския съюз. Но същевременно тези предприятия не зачитат социалните и екологични норми. Затова според мен е много важно да се гарантира известна съпоставимост между предприятията. В противен случай екологичните и социалните норми ще останат само на хартия и няма да постигнем напредък във връзка с прозрачността. Междувременно предприятията свикнаха да прикриват зад една красива фасада доста тъмни сделки. Ако искаме да постигнем извинете, онези, които се отчитат обективно и дав, дават факти, които отговарят на истината, не се ползват с конкурентно предимство и обикновенно става дума наистина за нарушения на действащото законодателство, а не за, само за малозначими деяния. Това са значими нарушения, които се прикриват зад красива фасада. Например, по германската телевизия имаше много интересен репортаж за предприятие, което твърди, че е реализирало подкреп по проект за изграждане на училище. Това училище в действителност никога не е било изграждано, но на страницата в интернет на това предприятие има снимки. Снимки по проект, който всъщност не е бил реализиран. За това трябва да се въведат известни норми по отношение на отчитането от страна на предприятията. В противен случай те ще продължат да изграждат красиви фасади, зад които няма да има никакво съдържание. Прозрачността не е само изискване, само цел. Прозрачността е механизъм, който ни дава възможност да дадем шанс на онези предприятия, които спазват съответните норми, да се наложат срещу свои конкуренти, които не ги спазват. Аз съм член и на комисията по транспорт и в този сектор има предприятия, които заобикалят правилата за социалните норми. Онези, които не ги заобикалят, вече почти нямат шанс да придобият дял от пазара. Нещо, което според мен е недопустимо. За това трябва да въведем известни стандарти, така предприятията, спазващи нормите, ще могат да се наложат срещу нелоялната конкуренция. стопанските субекти, които спазват нормите, които наистина полагат усилия, трябва да бъдат защитени спрямо други, които участват в нелоялна конкуренция. Мисля, че можем да изготвим един добър текст, в който се предвижда съпоставимост и в който се изискват поне някакви санкции за подаването на невярна информация. Мога да ви дам един много интересен пример с репортаж по германската телевизия. В него се анализираха различните красиви фасади, които градят фирмите, претендирайки за корпоративна социална отговорност. Господин Коферати. Grazie Presidente. Io penso che le intenzioni della direttiva siano мисля, че намеренията на тази директива са много положителни и че цялостната структура, така както е предложена, е адекватна и отговаря на потребностите, изразени в други, при други обстоятелства, които, по които постигнахме консенсус. Директивата е, се прави така, че да даде възможност за максимална прозрачност на поведението на дружествата. Основните елементи, както припомни и колегата, са възможността да се сравняват, да има сравнимост между двете хипотези. От една страна бюджета, от друга страна задълженията, които са предвидени в нашия текст. Също така трябва да има и еднообразие така, щото да има едно и също приложно поле, едни и същи задължения и да няма дискриминация. Подходът, който се използва, и според мен е положителен, показва, че трябва да подсилим някои моменти. Докладчикът вече ги спомена, когато представи доклада си и докладчикът работи паралелно по един друг доклад за социалната корпоративна отговорност и това е много свързано. Ще кажа само някои аргументи и след това ще мога да ви дам повече подробности. Ако искаме да има еднообразни решения, трябва да изменим хипотезата за прагова стойност, която е записана. Няма смисъл да се прави различие от такъв тип. Смятам, че прага трябва да падне на 250 както и за бюджетите, които се регулират от нашите нормативни документи. По този начин ще имаме едно равно поле, равни възможности и условия, при което исканията, които ние предлагаме, биха могли да бъдат решени при същите условия за онези, които ще използват тази информация, например за интересованите страни, защото когато има равни условия за достъп, ще има и по-нататък равни условия за предоставяне на информация и сравнимост. Освен това, ние искаме определена информация. Според мен това е много важно, за да може реномето на фирмите да се запази. Едно реноме не се, запазва, не се извинете, основава само на определени действия, а на последователността на тези действия. И това вече е репутацията на едно предприятие. Онези, които не дават информация, трябва по някакъв начин, според мен, да бъдат санкционирани. Формите, модалностите за подаване на информация могат да бъдат различни, но според мен не трябва да се ограничаваме и да приемаме а, обяснение, нямаме такива данни, затова не ви ги даваме. Не, говорим за действия, които всички тези предприятия извършват по различни начини, по ефикасни начини и а, всички извършват тази дейност. Смятам, че е важно а, да се въведе идеята за санкциониращи практики или санкции за онези, които не извършват тази дейност. А това е в техен интерес. Едно предприятие, което може да представи традиционния си бюджет и след това да предостави тази допълнителна информация, е една фирма, която вече има друга стойност и придобива друго реноме а, сред а, своите клиенти. Смятам, че директивите са много важно. Ам, за сравнимост, защото сравнимостта е много важна а, за информацията. Не е достатъчно чисто и просто да се запишат темите. Пише се, примерно, е, екологична политика в такава една глава или под едно такова заглавие, трябва, може да се запишат най-различни неща. Затова е хубаво да има указания, за да може да се сближи информацията на една фирма доставчик до съседните фирми и така може да се даде едно тълкование, което иначе би било невъзможно. Още нещо, свързано с веригата подизпълнители. В текста за социалната корпоративна отговорност въведахме един такъв критерий, за да можем да изчистим евентуални погрешни тълкования. Не смятам, че това трябва да бъде троянски кон за малките и средни предприятия. Не. Малките и средни предприятия, те са извън този текст сега. Говорим за 250 а, като цифра, а не за друго. Това, което е важно, е, че там, където има подизпълнители, верига от такива, първия подизпълнител е задължен да предостави тази информация, включая информацията свързана с структурата на изпълнителите под него. Не може да искаме от едно предприятие с 50 служители да го направи, но когато шефа на тази фирма има над 50 служители, то тогава той е длъжен да го направи. Тази е, директива е много полезна, защото наскоро одобрихме директиви, които модифицират законодателството за годишните финансови отчети и прозрачността на предприятията. По този начин затваряме кръга с евентуални добри е, практики. Трябва да се гарантират тези подходи, това е сред намеренията на комисията. Ние трябва да подсилим всички тези елементи, които биха довели до едно такова, е, до един такъв текст. Сравнимост, прозрачност, еднообразие, да могат посредством този текст е, да бъдат ясно видими в крайния резултат. Благодаря. Merci, Благодаря, господин Тейлор. Благодаря, госпожо председател. Това е госпожа Тейлър. Благодаря а, на председателя, благодаря на господин Балдасари. А, приветствам а, желанието на комисията да внесе проект за финансовото отчитане на нефинансовата дейност на големите структури. Както госпожа Лихтенбергер и господин Коферати казаха, прозрачността е от основно значение за да се управлява разнообразието в дружествата и да се гарантира защита на правата на човека. Аз до голяма степен споделям представения подход. Вярно е, е че дружествата трябва да преценят дали да дават отчети за човешките права или за екологичното си поведение, но трябва да знаят във всички случаи, че когато решат да се отчитат, всички ще четат това, което са отчели. Голяма част от дружествата са избрали е, отчитането и е, участват в различни международни мрежи за такова отчитане и докладване. Е, е, има доста добре, такива установени, е, е, добре установени такива мрежи и трябва да стимулираме дружествата да се включват в тях с цел съпоставимост много от тях вече се използват широко. Много се радвам, е, че комисията настоява на е, разнообразието в широкия смисъл на думата, на многообразието, което включва не само принадлежността към определен пол, но и е, географски, етнически происход, образователен ценз, социален происход. Много от дружествата вече дават информация за това и надявам се, че в бъдеще това ще стимулира изпълнението на такава политика от дружествата, включително по отношение равнопоставеността на половете. Второ, комисията е решила да не предприема никакви мерки за изпълнение или защита. Трябва да помислим дали да не ги добавим, за да има адекватен преглед и контрол е важно информацията да е точна. госпожа Лихтенбергер спомена, че някой път отчетите може да са неточни или подвеждащите. Трябва да преценим какво можем да направим, ако дружествата не дават вярна информация. Това не може да остава ненаказано или без никакви последици. И освен това, по отношение на е, веригите за доставки не е достатъчно от големите фирми е, да кажат, че е, само те спазват правата на човека. Това трябва да се проследява в цялата верига и за това трябва да стимулираме дружеството да дава отчети за това как неговата политика се отразява върху неговите доставчици и върху доставчиците на доставчиците. Някой път тези вериги са много дълги. Необходимо е да се правят анализи които да показват как дружеството се е справило цялостно. Споделям казаното от господин Коферати за малките и средните предприятия. Има неща, които им пречат да се отчитат и за това може би трябва да обмислим мерки за помощ на тези предприятия, ако искат да се отчитат, но не и да ги задължаваме да го правят. Очаквам работата по-нататък. Благодаря, господин Хюит, благодаря. На мнение. Е, е, аз е, пиша мнение в комисията по заетост. Извинете, прекъсва председателят. Моля колегите да запазят тишина, за да могат ораторите да се изкажат ясно. Благодаря, госпожо председател аз е, работя по становището в Комисията по заетост. Искам да благодаря на вашата комисия. Е, най-напред е, искам да изразя възхищението си към господин Балдасаре. Ние заедно работихме по доклад през февруари тази година по корпоративната социална отговорност. Много положителна бе нашата съвместна работа. Лесно стигнахме до консенсус и е, мисля, че е много интелигентно решение от страна на вашата комисия да го направите докладчик. Мисля, че ще намерим отново добър консенсус. Аз като представител на комисията по заедостта им обещавам подкрепата си. Е, времето, в което разглеждате тази точка, се промени. Може би вече сте казали това, но е, е важно да бъде балансирано е, предложението и да стигнем до съгласие с идеите на комисаря Барние. Аз съм силно за. Сигурен съм, че ще стигнем до споразумение на първо четене. Може би не така амбициозно, колкото искат някой, но във всеки случай по-добре е да не провеждаме 10 години големи дискусии и нищо да не се случва, а да постигнем осезаем резултат сега. Мисля, че тук за онези, които не са запознати в детайли, може да не е ясно, че няма механизъм за защита, няма механизъм за изпълнение. Дружествата, които не искат да се съобразяват по никакъв начин, не могат да бъдат принудени, пришпорени. Не казвам това като критика, а просто като констатация комисията по този начин откликва на публичната консултация, на допитването. Колегата Коферати е, говори за сравнимостта. Мисля, че трябва във вашата комисия да се проведе разговор по този въпрос. Е, бих е, обаче е, изразил похвала към е, предложенията на комисията. Права на човека, социално отражение, екологично отражение. Всичките три аспекта са много важни. Рискове и резултати, както и политики трябва да се анализират. Това е много важно. Е, много е важно че ще има одит, т.е. проверка. Е, господин е, Коферати и аз по някои въпроси е, малко се различаваме. Е, доста е висок прагът за малките и средните предприятия. В общността на малките и средните предприятия царува страх и е, за това е, трябва да се е, за прак, който да може да бъде защитен. Е, трябва чрез веригата на доставка да се стимулират малките и средни предприятия да спазват тези принципи. Аз а, мисля, а, че а, можем да приветстваме инициативите на комисията. 600% повече дружества а, ще а, се отчитат, отколкото сега. Това е огромна стъпка. А, за глобалните мрежи, а, говори Ребека Тейлър, а, много е важна тази инициатива. Има Международен съвет за отчитането. Изразявам силно съгласие с казаното от нея. Това сме го отчитали и в други доклади. Ние искаме дружествата да се отчитат в глобалните мрежи. Не предлагаме нещо, което да е само европейско. И трябва да има стимули за глобално отчитане, за глобално докладване. А, а аз бих искал това да бъде отразено в точка от преамбюла. Не някоя задължителна норма, но точка от преамбюла. Искаме да подкрепим целта на интегрираното отчитане и да стимулираме държавите членки да въведат директивата така, че да се постига тази цел. Интегрирано отчитане в, а, на, на конференцията на съвета по международно интегрирано отчитане а, се вижда а, колко а, много напредък е постигнат. А, Съединените щати вече планират а, за след 2015 година в това отношение и за това сега имаме шанс а, както да а, поддържаме устойчивостта на нашите дружества, така и да подпомагаме тяхната конкурентоспособност. Аз, господин, госпожо председател, председател, е, е, искам да кажа, че е много е, положително това колко голям брой дружества и сдружения на дружества търговски подкрепиха тази инициатива. Всички, които участват в глобалните мрежи във всички държави членки, са казали, че искат да подкрепят тази мярка. Световният бизнес съвет за устойчиво развитие само преди две или три седмици е, се обърнаха към господин Балдасаре и мен и казаха, че искат е, тази директива да се превърне в действащо право. 6000 организации членуват в организация с седалище Амстердам, която също се обърна към нас а, с искане директивата да бъде а, приета. И а, това е призив към бизнес Европа да работи конструктивно с нас. Аз неодавна имах среща с председателя на ИФАК, Международния съвет за създаване на международни счетоводни стандарти. И той ми каза за устойчивостта, за социалното отражение, за правата на човека, отчитането е голям плюс и там а, регулирането е неизбежно. А, ние в Европа имаме възможност а, не само да възприемем а, този подход, а, но и да приемем правилно законодателство, за да го подкрепим. Благодаря. Накрая ще дам думата на представителя на комисията. Съжалявам, че точката бе изтеглена напред във времето. Колегите ми не могат да присъстват днес, но ще отбележим всички изказвания, които бяха направени. Благодаря ви, благодаря ви за участието, благодаря и на докладчиците. Преминаваме към гласуването. Секретариатът ни съобщи, че днес след обед ще има среща с националните парламенти. Ще бъде обсъдена Стокхолмската програма. Предстои целодневно заседание от 9 до 18.30 часа в зала 2Q2. Всички сте сърдечно поканени да участвате. Гласуваме по точка 16, доклада на госпожа Тайн. Решения по въпроси, свързани с имуществения режим в брак. Госпожо Тайн, искате ли да вземете думата или направо да пристъпим към гласуване? Пристъпваме непосредствено към гласуване или не? Госпожа Тайн. Нека предварително кажа следното. Социал-демократите в последния момент и всъщност с закъснение решиха да внесат устно изменение за обществения ред. Предпоръчвам на останалите групи да приемат това устно изменение, тъй като социал-демократите изявиха готовност, що се отнася до регистрираните партньорства, точка от преамбюла С да приемат разделното гласуване. До момента имаше спорове по въпроса за това разделно гласуване, но ето, че и социал-демократите приеха компромиса, който намерихме за регистрираните партньорства. И като се има предвид, че приеха този наш компромис, препоръчвам да приемем тяхното устно изменение, което мисля бе внесено от госпожа Кастекс въпреки че бе внесено с закъснение. Става дума за изменение по компромисно изменение 6. Да се надяваме, че своевременно ви е бил предоставен текста на устното изменение. Изменение 7. Кой е за? Против? Отхвърля се. 24 за, против, приема се. 25 за, против, въз... приема се. 26 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, приема се. Компромис 1 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. Фем 10 за, против, отхвърля се. 34 за, против, приема се. 35 за, против, приема се. 36 за, против, приема се 37 за, против, приема се 38 за, против, приема се 39 за, против, приема се. Фем 11 отпада, 40 за, против, приема се 41 за, против, приема се 42 за, против, приема се. Либе 9 за, против, отхвърля се. Либе 10 за, против, отхвърля се. Либе 11 отпада, 43 за, против, приема се. Либе 14 също отпада, Фем 13 също отпада. Компромис 2 за, против, приема се. 44 за, против, приема се. Либе 12 за, против, отхвърля се. Либе 13 за, против, приема се. 46 за, против, приема се. 47 за, против, приема се. 48 за,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 Компромис 4 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 55 за, против, приема се. 56 за, против, приема се. Либе 20 за, против, отхвърля се. 57 за, против, приема се. Либе 21 за, против, отхвърля се. 58 за, против, приема се. 59 за, против, приема се. Либе 22 отпада. Фем 17 за, против, приема се. Либе 23 за, не. Либе 24 за, против. Отхвърля се. Фем 18 за, против. Отхвърля се. 60 за, против. Приема се. Либе 25, 26, Фем 19 отпадат. 61 за, против. Приема се. Още веднъж 61 за, против, приема се. Компромис 5А. За, против, приема се. 61 за, против, приема се. В две части ли е? Или една? Една. 63 за, <clears throat> против, приема се. 64 за, против, приема се. Компромис 6. Да ви припомня какво каза докладчицата за устното изменение. Да ви го прочета ли, госпожа Кастекс? Je, je demande, donc, je... Аз съм внесла това изменение. То е устно. Ако то бъде прието, ще бъде променено гласуването по компромисно изменение 6. Okay, soll ich die vorlesen, wie sich hier vor... Ще ви го прочета. Разпоредби с задължителен характер са такива, които са и явно несъвместими с обществения ред и сигурността в държавите членки. Не бива изключението за обществения ред да се тълкува така, че това да е несъвместимо с хартата на основните права и най-вече с член 21, който забранява всякакви форми на дискриминация. Докладчицата приема това изменение. Има ли възражения срещу него? Доколкото виждам, не. Затова можем да гласуваме по компромис 6 с устното изменение. Кой е за? Против? Никой? Приема се. 116 перони за, против, отхвърля се. 66 за, против, приема се. 67 за, против, приема се. 68 за, против, приема се. 69 за, против, приема се. 70 за, против, Приема се. 71 за, против, приема се. 117 за, против, отхвърля се. 72 за, против, приема се. По 73 няма нужда да гласуваме. 74 за, против, приема се. 75 за, против, приема се. ФМ 22 за, против, Отхвърля се. 76 за, против. Приема се. 77 за, против. Приема се. 78 за, против. Приема се. 79 за, против. Приема се. 80 за, против. Приема се. 81 за, против. Приема се. 82 за, против. Приема се. 83 за, против, приема се. 84 за, против, приема се. 85 за, против, приема се. 86 за, против, приема се. 87 за, против, приема се. 88 за, против, приема се. 89 за, против, приема се. 90 за, против, Приема се. 91 за. Против. Приема се. 92 за. Против. Приема се. 93 за. Против. Приема се. 94 за. Против. Приема се. 118 отпада. 95 за. Против. Приема се. 119 за. Против. Отхвърля се. 96 за. Против. Приема се 120 за, против, отхвърля се. 97 за, против, приема се. 98 за, против, приема се. ФЕМ 23 отпада, 99 за, против, приема се. 100 за, против, приема се. 101 за, против,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 против, приема се. Либе едно за, против, отхвърля се. Либе 2 за, против, отхвърля се. Фем едно за, против, приема се. Две за, против, приема се. Три за, против, приема се. Четири за, против, приема се. пет за, против, приема се. 6 за, против, Приема се 7 за, против. Приема се 8 за, против. Приема се 9 за, против. Приема се 10 за, против. Приема се 11 за, против. Приема се 12 за, против. Приема се 13 за, против. Приема се либе 3 за, против. Отхвърля се либе 4 за, против. Отхвърля се. Наближава края. 14. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, приема се. Фем 2 за, против, не, няма да гласуваме по него. Либе 5 за, против, отхвърля се. Фем 3 за, против, отхвърля се. 15 за, против, Приема се 16 за, против, приема се. Либе 6 за, против. Електронна проверка по Либе 6. Начало на гласуването. Einer fehlt. Es fehlt immer noch einer. Липсва един глас. Сега вече всичко е наред. Деветима за, 14 против, двама въздържали се, отхвърля се. Фем 4 за, против, отхвърля се. 108 за, против, приема се. Фем 5 за, против, отхвърля се. 109 за, против, отхвърля се. Фем 6 за, против, Отхвърля се 18 за, против, приема се 19 за, против, приема се 20 за, против, приема се 21 за, против, приема се 22 за, против, приема се 23 за, против, приема се. Либе 7, първа част за, против, приема се. Либе 7 втора част за, против, отхвърля се. Либе 8 отпада, доколкото разбирам, цялото ли? Не, само първата част. Либе 8 втора част за, против, отхвърля се. Гласуваме по целия доклад, гласуваме електронно, начало на гласуването. 23 гласа за, двама въздържали се, няма гласове против. Поздравления за докладчицата. Гласуваме по предложението за законодателна резолюция. Начало на гласуването. Fehlt noch einer, jetzt komplett, ja. Сега вече всички гласуваха. Същия резултат 23 гласа за, 2 въздържали се, няма гласове против. Благодаря ви. Преминаваме към втория доклад на госпожа Тайн. Желая ли докладчицата да вземе думата или не? Oui, donc, sur ce, sur ce... Госпожа Кастес има думата. Да, по този доклад предлагам едно устно изменение – то ще промени гласа ни по компромис С. Аз бях поискала разделно гласуване там. И така, устното изменение е по 17 ти член. Ще ви помоля да го приемете. И след това списъкът за гласуване за групата Социалисти и демократи се променя в този смисъл. Добре. Пето изменение. Няма разлика в текста. Добре. Започваме. 22 изменение за. Против. Въздържали се. 23 за. Против. Въздържали се. 24 за. Против. Приема се 25 за. Против. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. 27. За. Против. Въздър... За. Против. Приема се. 29. За. Против. Приема се. Компромис 1. За. Против. Приема се. 31. За. Против. Приема се. 116 за, против, отхвърля се 32. Не, 116 искате отново. Добре, 116 за. Против. Мисля, че ясно се отхвърли. 32 за. Против. Приема се. 117 за. Против. Отхвърля се 33 за. Против. Приема се. 34 за.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 Либе 12, това... Е- добре, 42 за. Против. Приема се. 16. Това вече сме го покрили. 17 също. Компромис 2. За. Против. Приема се. 44 за. Против. Приема се. Либе 13 за. Против. Отхвърля се. Либе 14 не, това е решено. 15 също вече пада. 45 за. Против. Приема се. 46 за. Против. 47 за. Против. Приема се 48 за. Против. Приема се 49 за. Против. Приема се 50 за. Против. Приема се 51 за. Против. Приема се. Стигаме тук до 14 член, устно изменение на докладчика. Имате го за, против, приема се. Компромис 3 за, против, приема се. 53 за, против, приема се. Компромис 4 за, против, приема се. Приема се. 26 за, против. Отхвърля се. 55 за, против.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 с устното изменение. За. Против. Приема се. 62. За. Против. Приема се. 127. За. Против. Отхвърля се. 128. За. Против. Отхвърля се. 31. За. Против. Отхвърля се. 129. За. Против. Отхвърля се 63 за. Против. Отхвърля се 64 за. Не. Ми приема се предишното. Извинявайте, казва председателя. 64 за. Против. 65 за. Против. Приема се 66 за. Против. Приема се 32 за. Против. Приема се 67 за. Против. Приема се 68 за. Против. Приема се 130 за. Против. Отхвърля се 69 за. Против. Приема се 70 за. Против. Приема се 71 за. Против. Приема се 72 за. Против. Приема се 131 за. Против. Приема се 73. Не, 74. 75. За, против, приема се. 76 до 90. Хайде да посъкратим нещата. Иска ли някой да гласува против някой от тези? Или всички са за? От 76 до 90. Хайде набързо. За. Против. Никой не е против. Чудесно. Приема се. 133 за. Против. Отхвърля се 91 за. Против. Приема се 134 за. Против. Отхвърля се 92 за. Против. Приема се 135 за. Против. Приема се 93 за. Против. Приема се 94 за. Против. Приема се. Либе 33 за. Против. Не беше ясно. Либе 33. Моля гласувайте електронно. И така, продължаваме нататък. Отхвърля се. За, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, приема се. 97 за, против, приема се. 34 за, против, отхвърля се, 98 за, против, приема се, 99 за, против, приема се, 100 за, против, приема се, компромис 7 за, против, приема се, 101 за, против, приема се, 102 за, против, приема се, 103 за, против, приема се 104 за, против, приема се 105 за, против, приема се 1 за, против, приема се. Стигаме сега до компромис 6 за, против, приема се. Втората част сега. А всъщност не, няма да има разделно гласуване. А, добре, цялото заедно, добре. Гласувахме го вече. Сега 2, 3, 4 за, против, приема се 5 за, против, приема се 5 за, против, 6 за, против, приема се 7 за, против, приема се 8 за, против, приема се 9 за, против, приема се 107 е покрито, 10 за, против, Приема се 11 за, против. Приема се 12 за, против. Приема се 109 за, против. Мисля, че имаше мнозинство и се прие. 34, това се прие. Добре. Няма нужда да се гласува. След това 14 против. Приема се 15 за, против. Приема се Либе 3. За, против. Отхвърля се. Либе 4 за, против. Приема се. Либе 5 за, против. Приема се. Либе 7. Разделно гласуване. Първа част на гласуването. За, против. Приема се. Втора част. За, против. Нека да проверим електронно втората част на Либе 7. 17 dagegen, 8 dafür, keine Enthaltung abgelehnt. Нямаме въздържали се. Либе 8. Пак отделни части. Първа част за, против. Отхвърля се втора част за, против. Приема се. Либе 9 за, против. Приема се. 110 за, против. Отхвърля се 111 за, против. Отхвърля се. 112 за, против. Отхвърля се 16 за, против. Приема се 17 за, против. Приема се 18 за, против. Приема се 114 за, против. Проверка. По 114. Моля, гласувайте. 19 dafür, 6 enthalten. 19 е, за, против, въздържали се няма. Извинете, 19 пада. 20 за, против, приема се 21 за, против, приема се Ливе 10. Отделни части, първа част за, против, зажали се втора част за, против, отхвърля се. 115 пада. И така целият доклад сега с внесените в него изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. 23 дафür, 2 enthaltungen. 23 на двама въздържали се, няма нито един против. Поздравление на докладчика. Сега законодателната резолюция, пак по електронен път. Моля, гласувайте. 23 das gleiche Stimmergebnis, 23 dafür, 2 enthalten. Същия резултат, 23 за, въздържали се. И така решението ни е взето. Следващ доклад. Госпожа Тайн, проект на регламента във връзка с статута на съда. Има консенсус между групите. единно гласуване а, електронно. Единно гласуване във връзка с статута на Съда на Европейския съюз. 24 Липсва ни една бройка. Okay, alles klar, dann schließen wir jetzt. Приключваме за е, гласуването. 23 гласували за, няма въздържали се. Вземаме решение. Сега трябва да гласуваме законодателното решение. Законодателната резолюция. Електронно. dreiundzwanzig dafür eine nein stimme und 23 за, 1 против, няма въздържали се. Значи, е, там е необходимо квалифицирано мнозинство е, за гласуването в съвета. Сега гласуваме за квалифицираното мнозинство начало на електронното гласуване. gleiche Ergebnis 23 Ja stimmen, eine Nein. Същият резултат, ето 23 на 1 гласа, без нито един въздържал се. И така. Това е добре. Сега доклад на господин Месерош. Искате ли да кажете нещо? Nummer... Най-напред компромис 1. Dagegen Angenommen. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 52. За, против. Мисля, че се приема. 53 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. 54 изменение за, на две части всъщност, за, против, Приема се втора част. За, против, отхвърля се. 56-то изменение за, против. Отхвърля се. 58 за, против. Приема се. Тоест не съм сигурен. Нека отново прегласуваме 58 електронно. 17 dafür, 7 dagegen. 17 е, за, против, въздържали се. Е, приема се. 59 за, против, приема се. 60 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. 62 за, против, приема се. 63 за, против, приема се. 64 за, против, Проверяваме. 64-то изменение по електронен път. Dafür, 9 dagegen, eine Enthaltung ange... 14 за, 9 против, 1 въздържал се. Сега 65 за, против, приема се. Четвърто изменение за, против, приема се. Изменение компромисно 3 за, против, приема се. И компромисно изменение 4 за, против, приема се. 6 за, против, приема се. 60, 70 е, за, против, отхвърля се. 69 за, против, приема се. 71 за, против, отхвърля се. 72 за, против, отхвърля се. 73 за, против, отхвърля се. 4 за, против, приема се. 75 за, против, отхвърля се. 76 за, против, приема се. 77 за, против, приема се. 78 за, против, отхвърля се. 79 за, против, отхвърля се. 80 Няма нужда да се гласува. 82 за, против. Отхвърля се. Проверяваме. 82-ро изменение не беше ясно как се гласува. На начало на електронното гласуване. 14 10 dagegen angenommen. 3 14 на 10 гласа приема се. 83 за, против, отхвърля се. 84 за, против, отхвърля се. 86 за, против, отхвърля се. 87 за, против, отхвърля се. 88 за, против, отхвърля се. 90 на две части, за, против, приема се. Again. Втора част за, против, отхвърля се. 91 за, против, Приема се. 93. Е, приема се. 94 за. Против. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Приема се. 8. За. Против. Приема се. 95 за. Против. Приема се. 96 за. Против. Отхвърля се. 98 за, против, отхвърля се. 97 за, против, приема се. 99 за, против, приема се. Изменение 100. Не, няма нужда. 101 за, против. 103 brauchen wir auch nicht. 102, 103 отпадат 104. За, против, приема се. 105 за, против, отхвърля се. 106 за, против, отхвърля се. 107 за, против, въз... отхвърля се. 9 за, против, приема се. 109 Отпада. 111. Първа част. За, против, приема се. Втора част за, против, отхвърля се. 110. Няма нужда. 112 за, против. Проверяваме. Електронно гласуване. 112.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 11 dafür, 12 dagegen, eine Enthaltung, abgelehnt. 11 на 12 гласа. Отхвърля се. Изменение 10 за, против, приема се. 115 за, против. Отхвърля се. 116 за, против. Отхвърля се. 11 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. 120 за, против, приема се. 121 за, против, приема се. Компромисно 6 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. 125 за, против, приема се. 126 за, против, отхвърля се. 127 за, против, отхвърля се. 128 за, против, Отхвърля се 129 за, против. Отхвърля се 130 за, против. Отхвърля се 131 за, против. Отхвърля се 132 за, против. Отхвърля се 14 за, против. Приема се 133 за, против. 133 трябва да го проверим. Не беше ясно за мен. 3 dafür, 21 dagegen, war dann doch ziemlich eindeutig. Da kommen wir zu 15. 15 за, против, приема се. 16 за, против, приема се. 135 за, против, приема се. 17 за, против, Приема се. 136 за. Про... Не, няма нужда да гласуваме. 137 за. Против. Отхвърля се. И 18-то изменение за. Против. Приема се. 138 за. Против. Отхвърля се. 139 за. Против. Отхвърля се. 19 за. Против. Приема се. 141. Разделно гласуване за, против. Отхвърля се. Дафюр. Това за първата част. Втора част. За. Пър... Приема се. Е, измен... Трета част. За. Против. Отхвърля се. 142. За. Против. Отхвърля се. 143. За. Против. Отхвърля се. 144. За. Против. Приема се. 145. За. Против. Отхвърля се 146 за, против. Отхвърля се 20 изменение за, против. Приема се 147 за, против. Отхвърля се 140. Тоест, извинете, 21 за, против. Приема се 149 за, против. Отхвърля се 22 изменение за, против.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 151 за, против, отхвърля се. 152 за, против, отхвърля се. 23 за, против, приема се. 154 за, против, отхвърля се. 24-то изменение за, против, приема се. 155 за, против. Отхвърля се. Бих казал. 25 то за, против. Проверяваме. 25-то изменение електронно гласуване. 20, 25. from uh, either. Angelika, du müsstest noch. Okay. Dann schließen wir jetzt. 18 dafür, 5 dagegen. Край на гласуването. 18 са гласовете за. Приема се. 26 за. Против. Приема се. Са 157 за. Против. Отхвърля се. 158 Няма нужда да гласуваме. 27 за, против. Приема се. 28 за, против. Приема се. 160 за, против. Приема се. 161 за, против. Отхвърля се. 162 за, против. Отхвърля се. 163 за, против. Отхвърля се. 164 за, против. Отхвърля се. 165 за, против. Приема се. 29 за, против. Приема се. 166 за, против. Приема се. 167 за, против. Приема се. 168 за, против. Приема се. 169 на две части. Първа част за, против. Приема се. Втора част за, против. Отхвърля се. 170 за, против, отхвърля се. 171 за, против, приема се. 172 за, против, отхвърля се. 173 за, против, отхвърля се. 300 за, против, приема се. 31 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се 34 за, против, приема се 35 за, против, приема се 36 за, против, приема се 37 под, против, приема се 38 за, против, приема се 39 за, против, приема се 40 за, против, приема се 41 за, против, приема се 42 за против. Приема се. 43 за против. Приема се. 44 за против. Приема се. 45 за първата част. За против. Приема се. Втора част за против. Отхвърля се. 46. Първа част за против. Отхвърля се. Втора част за против. Приема се. 47 за против, приема се 48 за, против, приема се. Изменение 1 за, против, приема се. Край на гласуването, окончателно гласуване по електронен път за целия текст. 24 dafür, keine Enthaltung. 24 гласа за, без против и без въздържали се. Благодаря и поздравления за докладчика. Преминаваме сега към нашия собствен доклад. За тютюна, ако виждам добре. Преминаваме към гласуване. Изменение 83. Герингер Делденберг. За. Против. Приема се. Изменение 12 за. Против. Електронна проверка по изменение 12. Начало на гласуването. Липсва един глас. One is missing. One missing. Yes have 23, but we should have 24. Oh, now, we have 24. now we have 24. Сега вече гласуваха 24-ма. 14 гласа за, 8 гласа против, 2 въздържали се. Приема се. Изменение 84 за, против. Нека проверим електронно и по това изменение. Начало на гласуването. 13 dafür, 13 за, 11 против, няма въздържали се, приема се. Изменение 85 за, против, приема се. 86 за, против, приема се. Изменение 13 за, против, приема се. Изменение 14 за, против, приема се. Приема се. Изменение 89 за, против. Електронна проверка по изменение 89. Начало на гласуването. 14 гласа за, 9 гласа против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 90 за, против. Приема се. Изменение 91 за, против. Нека проверим електронно и по 91 начало на гласуването. 14 за, 9 против, 1 въздържал се. Приема се. Изменение 15 за, против. Приема се. Изменение 16 за, против. Приема се. Изменение 17 за, против също се приема. Компромис 1 за, против. Електронна проверка по компромис 1, начало на гласуването. Един колега не е гласувал. Сега вече гласуваха всички. 14 гласа за, 8 против, 2 въздържали се. Приема се. Изменение 18 за, против, приема се. Изменение 98 ли? 99. 99 за, против, приема се. 19 за, против, приема се. 100 за, против, отхвърля се. 101 за, против, Не е ясен резултатът. По 101 проверяваме електронно начало на гласуването. Шестима за, 12 против, шестима въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против. Трябва да проверим електронно и по 20 начало на гласуването fehlen jetzt noch zwei. Двама колеги не са гласували. Сега вече всички гласуваха. 14 за, 9 има против, 1 въздържал се, приема се. 102 за, против, приема се. 103 Герингер Доденберг за, против, приема се. 22 за, против, Приема се. 23 за, против, електронна проверка по изменение 23, начало на гласуването. 15 за, 9 има против, няма въздържали се, приема се. 24 за, против, Приема се. 25 за, против, приема се. 26 за, против, приема се. 109 за, против, приема се. 28 за, против, Против. Приема се. Компромис 2. За. Против. Електронна проверка по компромис 2. Начало на гласуването. Един колега не е гласувал. Всички гласуваха. 13 гласа за, 9 против, 2 въздържали се. Приема се.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 Все още не е гласувал един колега. 14 гласа за, 9 против, 1 въздържал се, приема се. Цялата точка е заличена, това предполагам, че няма нужда да гласуваме по изменение 115. Параграфът към него е заличен. Компромис 3 за, против, приема се. 35 за, против, електронна проверка по 35. Начало на гласуването. Зехцендър. 16 гласа за, 8 против, няма въздържали се, приема се. 120 за, против, отхвърля се. 36 за, против, Приема се. 37 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. 38 за. Против. Приема се. 123 за. Против. Отхвърля се. 124 за. Против. Отхвърля се. 39 за. Против. Приема се 125 за, против, отхвърля се 40 за, против, приема се 41 за, против, приема се 128 за, против, приема се 42 за, против,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 Против. Приема се. 136 за. Против. Отхвърля се. 137 за. Против. Отхвърля се. 136 за. Извинете. 138 разбира се за. Против. Отхвърля се. 139 за. Против. Отхвърля се. 141 за, против. Електронна проверка по 141, начало на гласуването. 13 гласа за, 10 против, 1 въздържал се, приема се 142 за, против, отхвърля се 143 за, против, мисля, че се приема, но нека все пак проверим електронно. Изменение 143, начало на гласуването. 13 за, 10 има против, 1 въздържал се, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. Сто шестьдесят и две за, против, Приема се. 136 за, против, отхвърля се. 58 за, против, приема се. 59 за, против, също се приема. 60 за, против, приема се. 167 за, против, приема се. 61 за, против, приема се. 169 за, против, приема се. 62 за, против. Електронна проверка по 62 начало на гласуването. Einer fehlt noch. Den колега все още не е гласувал. Haben alle gedrückt, weil ich habe hier noch... Всички ли гласуваха? Защото, доколкото виждам, са гласували само 23-ма. Ще приключим с 23-ма. 12 гласа за, 11 против, приема се. 64 за, против, приема се. 65 за, против, Приема се. 66. За, против, отхвърля се. Електронна проверка ли? Електронна проверка по 66. Няма проблем. Начало на гласуването. Един глас за, 22 гласа против, един въздържал се. Но всеки от колегите е в правото си да изиска електронна проверка. Изменение 1 не отпада. Гласуваме по изменение 1. За, против, приема се. 67 за, против, отхвърля се. 68 за, против, Приема се. 69 за, против. Отхвърля се. 2 за, против. Приема се. 3 за, против. Приема се. 70 за, против. Приема се. 4 за, против. Приема се. 5 за, против. Приема се. 71 за, против. Приема се. Преминаваме на следващата страница. 73 за, против, приема се 74 за, против, електронна проверка по 74, начало на гласуването. Dafür, 10 гласа за, 12 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, приема се. 77 за, против, приема се. 78 за, против, отхвърля се. 79 за, против, отхвърля се. 9 за, против, приема се. 80 отпада. 81 също. 10 за. Против. Приема се. 11 за. Против. Приема се. Гласуваме по цялото становище. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Das sind 14 für, 6 dagegen. 14 гласа за, 6 гласа против, 4 въздържали се. Становището се приема с мнозинство. Господин Месарос. бих искал да попитам за моето изменение. 1.1.5 или 115. Мисля, че не го гласувахме, или поне не разбрах защо. Казахте нещо, но не го разбрах. Защо не гласувахме? 115. Не го гласувахме. Да, колега Месерус, за това има практическа причина. Гласувахме преди това по изменение 32, което бе прието и с това отпадна цялата точка, по която е внесено вашето изменение. Затова и не гласувахме по него. По изменение 115, след като е отпаднала точката в текста, не можем да гласуваме и по изменението. Не мога нищо да направя по въпроса. Преминаваме към Становището относно предложение за резолюция, внесено от госпожа Москардини, разполагате с Становището под формата на писмо. Кой е против? Въздържали се? С това становището се приема. Правно основание – баланс между половете сред директорите без изпълнителни функции на листваните дружества – Миналия път подробно обсъдихме тази тема. Днес следваше да гласуваме за правното основание. Отложихме малко гласуването, тъй като политическите групи трябваше да се съвещаят помежду си. Госпожа Регнер, както каза господин председателят, скъпи колеги, на последното заседание подробно обсъдихме тази тема, но нека ви припомня следното. Става дума за правното основание. Получихме много подробно, много добре обосновано становище от секретарята, в което има препратка към съответното решение на съда Обосновката бе за това, защо член 157 алинея 3 е подходящото правно основание. Аз споделям това становище че това е подходящото правно основание. Но става освен това и дума за запазването на правомощията на парламента като участник в процедурата по съвместно вземане на решения. Във връзка с това е важно да се избере една подх... едно подходящо, ясно, добре обосновано правно основание. Това е задачата на Комисията по правни въпроси. Мисля, че се справихме с нея и имаме основание да използваме точно това правно основание. Благодаря, госпожа Ниблер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволете ми също първо да благодаря за оживените дискусии по въпроса за правното основание. За съжаление, миналия път не можах да присъствам, но получих подробна информация. Смятам, че госпожа Регнер свърши добра работа в качеството си на докладчик. Това досие е поредният пример за това, че двама юристи са на три мнения Член 157, алинея 3 е подходящото правно основание. Има аргументи за това, но има и също толкова добри аргументи против. Обсъждали сме този въпрос вече не веднъж в най-различни форуми и мога да кажа, че наистина има различни мнения за правното основание. Различни съмненията и в нашата политическа група, затова аз препоръчах на колегите от политическата си група да гласуват по съвест, Запознах се с всички изготвени до момента становища, прочетох и решението на Европейския съд и никак не ми е лесно в случая. Бих приела това правно основание, но имам същевременно и някои сериозни съмнения. Обсъдих въпроса и с колегите от националните парламенти, изложих им своето становище. Аз ще гласувам против, но колегите от политическата ми група могат да гласуват по съвест. Не всеки проблем в Европа е проблем, който Европа може да реши. Въпросът за субсидиарността е един много основен според мен въпрос. Това е въпросът за това къде може да се намеси Европа и какво следва да бъде решено от националните парламенти. Като се има предвид този принцип на субсидиарност, мисля, че избраното правно основание не е подходящото. Нека оставим на всеки един юрист да вземе само окончателното решение. Господин Берлингуер. Искам да отправя един апел към тази комисия. Вярно е, че когато се обсъжда правно основание, ако има двама юристи, има три становища. Това е вярно. Ние обаче сме политическа комисия и други пъти сме го казвали, искам да го подчертая. Не сме дошли тук, защото сме спечелили конкурс по право. Не, ние сме дошли тук, защото сме избрани от хората. Въпрос като този за баланса между половите, равните възможности за дамите, е политически въпрос. По-политически и от други въпроси, в които политическата чувствителност, мандатът, който сме получили от своите избиратели, е, дори от мъжете избиратели, е нещо, което дава своето влияние. Сега, дали да е 117 или 119, това е деликатен въпрос, защото ако изберем 19 член, то тогава имаме нужда от единодушие в съвета и несъвместно вземане на решение с парламента. Т.е. избираме път, който ни а, самонаказва, наказва нас. Сега, случая какъв е? Дефиницията на служител или работник се разглежда от съда по един много по-широк начин. И всичко това ни води до следното. Според мен можем сега да тръгнем по линията, която сме избрали – Предприемачите казват, «Е, не дейте да ни пречите, ние искаме да избираме кой да ни управлява и какви да са хората в нашите съвети. Добре, но тенденцията днес е да се изключват жените, а има изключителни случаи на жени предприемачи. Така че има елемент а, дискриминация срещу жените в определени сфери и той продължава да съществува. И ние, разбира се, спазвайки принципа на субсидиарност и така нататък, да го вземем предвид. За това отправям апел да гласувате а, по подходящия начин. Good, wir на последното си заседание много подробно обсъдихме този въпрос, затова мисля, че днес всеки може да вземе решението сам за себе си. Има от юридическа гледна точка аргументи и за, и против. Три правни служби са излезли с становището си, така че каквото и решение да вземе всеки индивидуално, няма как да сбърка. Гласуваме по предложеното правно основание, член 157. Член 19 не е никаква альтернатива. Мисля, че най-лесно ще ни бъде, ако гласуваме електронно начало на гласуването. Thank you. Es fehlen noch zwei. Двама колеги не са гласували все още. Gut. Die beiden sind offensichtlich konstant missing und dann würde ich sagen, schließen wir jetzt die Abstimmung. Но тези двама колеги като че ли постоянно не гласуват, затова край на гласуването. 11 гласа за, 6 колеги са против, 4 са се въздържали. С това се приема предложеното от докладчика правно основание. Гласуваме по още едно правно основание. Докладчик е колегата Сперони. Директива за пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори. Господин Сперони не е тук, за това ще се изкажа от негово име вместо двойно правно основание 192 и 114 се предлага като правно основание да се вземе само член 192. Приемате ли това предложение на колегата Сперони? Моля гласувайте за. Против? Двама колеги са против, останалите са за. С това приемаме предложението на колегата. От секретарията ми препоръчаха да гласуваме електронно. Гласуваме електронно по предложението на колегата Сперони. Начало на гласуването. 20 bisher 21 ist wächst. 22. До момента са гласували 22 колеги. 22 гласа за, няма гласове против, няма въздържали се. Приемаме предложението. становище под формата на писмо относно петиция Правното основание за директивата за професионалните квалификации. и Предложението също е на колегата Сперони. Uh, das ist auch von Speroni. Ich guck mal eben rein, was das war.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 Допускам, че политическите групи подробно са обсъдили този въпрос и са запознати. За това нека пристъпим веднага към гласуване. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Двадесет и два гласа за, няма въздържали се, няма гласове против. Приема се Остава ни проектостановището към петицията. Кой е за проектостановището под формата на писмо във връзка с петицията? Гласуваме електронно начало на гласуването. Дама Бастоянов и след това ще гласуваме по текста на господин Стоянов. Good. 21 гласа за, няма въздържали се, няма гласове против. Приема се. Остана ни още една точка. Точка 25. От страна на една политическа група вчера бе внесено искане да се даде възможност за изменения възоснова на представената бележка. По тази бележка има различни мнения. Можем да предвидим 4 юли като крайен срок за внасяне на изменения. Става дума за обхвата, в който ще се прилагат делегираните актове и актовете за прилагане във връзка с директивата за тютюневите изделия. Крайен срок за внасяне на измененията е 4 юли. Ще гласуваме по текста на следващото си заседание. С това приключихме с гласуванията. Преминаваме към точка 7 от дневния ред обществените поръчки. Господин Балдасаре има думата. Sì, grazie Presidente. Благодаря, господин председател. Дискусията днес е по измененията. 45 изменения са подадени в, към проекта за становище. 32 изменения има от колегата Тейлър. Голямата част от измененията мога да приема. Те отговарят на линията на проектостановището и по-специално, що се отнася до онези стоки и услуги за онези държави, които от Световната банка се смятат за държави с нисък доход. И то в продължение на 3 години. След това има група изменения по 8 член, по-специал 62 до 72. Измененията подобряват терминологията, която се използва в текста и прилагането на нормативните текстове. Въвежда се списък с критерии за оценка на реципрочността. Някои от измененията към 11 член. Дам се предвижда възможността да се удължат мерките, от рестриктивен характер, записани в 10 ти член. След това годишен доклад на Европейската комисия пред Европейския парламент и съвета за приложените мерки става задължителен. Аз съм против определени изменения, които изменят шести член. Става дума за разрешаване на администрациите да изключват оферти, които включват стоки или услуги, които не са предвидени в текста. Преди всичко, пода, извинете, долната стойност от 50 на 75%, където да се прилага това изключение. Освен това, тези изменения дават на Европейската комисия възможността да се изключи една оферта, там където има ясно решение 10 член от регламента и да приложат към съответната страна рестриктивни мерки след ясна а, липса на яснота. Искаме се да постигнем компромиси, за да може да се сближат позициите тъй като през юли ще се гласува. Едния месец всъщност ще се гласува. Това са моите предложения. Давам думата на колегата Тейлър. Благодаря, господин Балдасаре. Има известни притеснения около това предложение и по-специално процеса местните и регионалните власти да преценят дали искат да отхвърлят оферти от трети страни. Смятаме, че текста на член 6 не е приемлив. Господин Балдасаре всъщност направи поправки в правилната посока. Надявам се да продължим така що се отнася до достъпа до стоки и услуги, които не са покрити, пети член, трябва да направим така, че регламента да не променя изходната позиция на пазара ни, а пазара ни е отворен. Що се отнася до консултации с трети страни, когато няма удовлетворителен резултат до 12 месеца, трябва да се преразгледат рестрикциите много по-бързо, отколкото предлага Европейската комисия. Регламентът е изключително важен, тъй като трябва правно да изясним статута на оферти от трети страни в процес на обществени поръчки, за да можем да запазим общата си търговска политика на единния пазар. Благодаря. Благодаря, госпожа Лихтенбергер. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es sich hier schon längst Искам само да ви обърна внимание, че проблемът междувременно не е чисто теоретичен, дори напротив, с особена практическа насоченост е. Ако в една малка държава като Австрия, например, домове за стари хора вече се изграждат от изпълнители от Индия, можете да видите какъв е мащабът на проблема. Как може една община, например, да се ориентира в законовите разпоредби в тази област? Общините, градовете с определен брой жители, когато получат такива оферти от трети страни, ще бъдат много затруднени при вземането на решение. Решение, което да съответства на правилата за провеждане на търгове и същевременно да отчита особеностите на местно равнище. В много от разпоредбите за провеждането на търгове не са разписани подробни правила за оферти от трети страни, тъй като се допуска, че офертите се представят от европейски стопански субекти. И поради това органите, които вземат окончателното решение, най-вече на ниво общини, са много затруднени при преценката. Не знам дали това е било отчетено в текста. Набързо се запознах с него, така че не мога да преценя. Но за мен е много важно да се отнасяме сериозно именно към тези органи, които вземат окончателното решение за възлагането на поръчката. Не във всеки град, не във всяка община, особено ако са по-малки, има специалист по провеждането на тръжни процедури, в световен мащаб, не само в Европа. Примера, който ви дадох с Индия, е пример за междувременно повсеместна практика и за това органите в Европа, които вземат окончателното решение, трябва да са добре подготвени, да разполагат с достатъчна информация. В противен случай в бъдеще някой ще изиска всички тръжни процедури да се провеждат на английски, например. Е, Благодаря, господин Балдасаре. Има думата за заключителни бележки. Благодаря. Нямам какво да кажа по-специално. Благодаря на Ребека Тейлър за казаното от нея. Благодаря, че оценява работата ми. Надявам се да стигнем до добри компромисни изменения, за да намерим окончателно решение. Искам се то да е най-простичкото, за да се улесни прилагането, най-вече за обществените поръчки под 50 милиона евро, защото това трябва да е нивото на местните, според мен. Или по-висок, добре, ще видим. Искам да се упростят нещата в максимална степен. И първо, в съвета ситуацията е доста объркана. Дори трябва да кажа, че те враждебно гледат на този текст. Има такъв проблем, той е много сериозен, защото докато ние сме отворили напълно своя пазар, другите държави напълно са си го затворили, а някои въобще не са го отваряли, като Китай, други път като Русия, Бразилия, Индия, с кризата, постепенно приеха протекционистични мерки. Та, ние предлагаме една огромна възможност 370-380 милиарда евро е този пазар. В други държави които са наши международни конкуренти, възможности за нашите фирми не се предлагат. Говорим за 12 милиарда евро годишно като щета, както и хиляди работни места, ако системата функционираше. Имам предвид системата за пропорционалност поне така казва Европейската комисия. Така че има нещо тук, което не работи. Иска ми се да се постигне тази цел и да се улесни работата на дружествата, на операторите, които а, вземат а, такива а, поръчки. Благодаря. Благодаря. С това можем да приключим по тази точка. Преминаваме към следващата. Тя всъщност бе отложена. Става дума за таксите за възпроизвеждане за лично ползване. Трябваше днес да обсъдим и текста на госпожа Герингер де Оденберг за потенциала на компютърния облак, но не я няма. Ще обсъдим на следващото заседание. Следващата ни точка е свързана с субсидиарността. Разполагате с съответните материали. Точка 30, точка разни. Няма желащи да се изкажат по нея. Точка 31. Следващото ни заседание е на 8 юли, понеделник от 15 часа тук в Брюксел. Закривам заседанието. CSR. Next time. Yeah.